Okay, colleagues, uh, please. Колеги, моля да заемете местата си. и Започваме заседанието. Добро дошли отново след лятната вакансия. Радвам се да ви видя всички. Колеги, започваме заседанието. Скъпи колеги, ще направя няколко съобщения за няколко промени в дневния ред. Um, thanks, colleague. Settle down. Okay. Um, I'm going to make a Както казах, ще започна с няколко съобщения за промени в дневния ред, след което ще направя и няколко съобщения, за, свързани с кризата с а, беженците и мигрантите. Ще ви, кажа, ще ви представя графика за работа и ще ви дам думата за коментари. Започваме с официалните съобщения, свързани с дневния ред. Предполагам за одобрение следните промени в дневния ред. Първа, е, новата точка 4.1, настоящото положение с тристранните срещи по засилването на някои аспекти на презумствата на независимост и правото за присъствие в наказателно производство ще започне в 9.20. Точка 6. Гласуването по проекто доклада за мобилизирането на инструмента за гъвкавост за времени мерки в полза на Италия и Гърция се, оттег... се отлага. Точка 7 ще бъде разгледана преди точка 5, а точки 12, 11 и 12 ще бъдат отложени, тъй като изпълнителен директор на Frontex не може да присъства днес на заданието ни. Той трябва да посети Гърция по причини, които всички предполагам ще разберете. Но той ще присъства на първа възможност на нашето заседание, за да ни представи подробна информация за текущите събития. Бих искал да спомена и някои нови елементи, свързани с кризата с мигрантите. Знам, че някои от вас ще искат да вземат думата. В среда идната седмица председателят на комисията ще направи своят реч за състоянието на Съюза, когато разбира се ще обсъдим темата. Но междувременно днес на председателския съвет ще се прецени дали ще има и допълнителен дебат, посветен на кризата с мигрантите. Ще знаем какво е решението на председателския съвет до 12 на обяд днес. На второ място, координаторите на нашата комисия ще се срещнат в понеделник и ще вземат решение какви допълнителни елементи те искат да бъдат мобилизирани в отговор на кризата. Заседанието на координаторите, както казах, ще се проведе в понеделник. Припомням на колегите, че на 14 септември ще се проведе заседанието на министрите на вътрешните работи. И междувременно ние трябва да се съсредоточим върху допълнителните мерки, които искаме да бъдат предприяти. А междувременно една седмица ще гласуваме по механизма за преместване на бежанци. Надявам се да разполагаме с необходимото време, за да подготвим гласуването. Ако се наложи, ще, имам, ще свикаме и изваредно заседание на нашата комисия, за, за да обсъдим евентуалната реакция на съвета. Мога да ви уверя, че координаторите ръководят процеса на работа. Важно е ние като координатори внимателно да изготвим решенията си и да не объркваме различните теми. Знаем, че вече ни чака приемането на много важен доклад. На 15-23 септември ще работим по приемането на доклада за цялостния подход към миграцията и е важно да не пренебрегваме и тази важна дискусия. Надявам се на седмица да се срещна с а, а, представители на Европейската комисия и се надявам също така парламентът да бъде представен на заседанието на министрите на 14 септември. Исках да направя тези няколко, да ви дам тези няколко сведения, защото знам колко е важна темата за вас. Знам, че отделни членове на нашата комисия работят по е, темата и в държавите си членки и тук в Европейския парламент. Някой иска ли думата по миграционната криза или по промените в дневния ред? Um, Cornelia Ernst. Cornelia? Корнелия. Cornelia Ernst има думата. Ich wollte etwas zur Flüchtlingsproblematik als Erklärung unserer Fraktion abgeben, kann das aber auch nach dem... Нещо искам да кажа по политиката за бежанците, но мога да направя това след като бъде прият дневния ред или сега веднага, ако предпочитате. Добре. Тогава... Да, бих искал да коментирате сега, защото искам да свършим обсъждането на темата за бежанците преди да приемем дневния ред, ако нямате нещо против. Така че моля да имате думата. И така. Смятам, че трябва да уточним процедурата още в самото начало. Не става дума тук взаимно да се обвиняваме е, една или друга държава членка но смятам, че ситуацията с беженците приема много значителни размери и трябва много внимателно да бъде обсъден този въпрос. През лятото навсякъде забелязахме този поток. Има и сериозни проблеми, пожари в лагери за беженци и другаде. И Понякога на преден план излиза някои от държавите, Гърция или Германия, така че не смятам за уместно да се набеждава една или друга държава. Важно е да проявим единство, това е задължително предварително условие а, има и спешни въпроси, които незабавно трябва да бъдат решени. Например, ситуацията на децата трябва да се вземат незабавни мерки в тази посока. Нашата група смята, че трябва да се проведе дебат по този въпрос и а, като а, координатори на комисия Либе, ние би трябвало в понеделник да обсъдим този въпрос. Какво трябва да се предприеме, да се постигне споразумение в близките месеци? Внесли сме искане в тази посока. Трябва да се анализира ситуацията с бежанците, да се обсъдят финансовите въпроси, мерките за подкрепа на бежанците, защото канцлера на Германия подчерта колко проблеми има по дъблинската система, така че ще се обърна към координаторите от другите политически групи, те също да внесат такова искане е, да бъдат дисциплинирани колегите и да направят съответните предложения на заседанието на координаторите в понеделник, тъй като е предвидено гласуване в 9.30. И така, колеги, продължавам с съобщението на председателя. Бих искал да ви помоля да одобрите решението на, на координаторите по точка 2. Целите доклади бяха прехвърлени към господин Хуан Фернандо Лопес Агилар визовият кодекс, борбата срещу измамите с свързани с финансовите интереси на Съюза. На второ място госпожа Силви Ивон Кауфман, австрийските демократите, беше определена за докладчик по предложението на Европейският парламент за единният е, универсален формуляр за визите. Освен това, госпожа Тереза Хименес Берсарел Барио беше определена за докладчик по е, проекто решението на съвета дори няма да се опитвам да дочита до края името на това сложно химическо съединение, но мисля, че ще разполагате с документа пред вас. Мисля, че това всъщност е най-дългото заглавие на доклад, който някога съм виждала. Господин Майкъл Бони от НП беше определен за докладчик също по една много дълга научна тема. Следва също така беше поделен за докладчик по проекто решение за изпълнение на съвета по други мерки, свързани с конкретно вещество. Софи Интвелт беше определена за докладчик по, за, по, за доклада по собствена инициатива законодателен доклад, определящ новият механизъм на Европейския съюз за демокрацията и правата държава. Ян Филип Албрех беше определен за докладчик за препоръката на Европейската комисия по ТИСА. Господин Майкъл Бони от НП беше определен за докладчик по становището за единия цифров пазар, а господин Удовойк беше определен за докладчик по становището адекватност за мерките свързани с законодателната, прав... законодателната рамка за защита на потребителите в цифровата среда. Съгласни с тези решения? Да, добре такъв случай, е, колеги, предлагам ви и по двете гласувания да гласуваме само електронно, така че ви моля да се снабдите с картите си за гласуване. Но преди да пристъпим към гласуването, бих искала да чуя няколко думи за текущите тристанни срещи. Нека да започнем с госпожа Чиничи и състоянието на директивата за процесуалните гаранции на заподозрени малолетни и непълнолетни лица. Катерина, моля ви да кажете няколко думи за последната екстрана среща на 14 юли. Eh, на 14 юли беше проведена четвъртата тристранна среща това беше и първото под Люксембургското председателство. На Люксембургското председателство искам да благодаря за духа на сътрудничество, който цареше по време на срещата и ангажимента, който проявиха към този въпрос. Опитваме се да търсим решения, взимайки предвид становището на правителството и с възможно най-голяма скорост. Текстът трябва да бъде дефиниран и през есента на тази година трябва да бъде представен окончателния му вид по време на Люксембургското председателство. Диалогът беше конструктивен. Това се видя и по време на техническите срещи, срещите на работните групи, докладчиците в сянка също проявиха много конструктивен дух. Няма да се задълбочавам с детайлите, ще отбележа само някои основни точки, свързани с процесуалните гаранции за а, децата, които а, са заподозрени или обвиняеми по а, дела. Понякога е много трудно категорично да се знае възрастта на малолетното или непълнолетно лице. Така че това трябва да бъде дефинирано. Освен това, правото на информация. Тук се проведе задълбочено разискване. В крайна сметка се стигна до решение да се предостави цялата информация на лицето не става въпрос да се предостави лавина от информация, а постепенно това лице да бъде запознато с информацията, която съответства по делото. Профилирали сме определени модули, параметри, това също е важно, защото позволява да се определят санкциите, които са най-адекватни за детето. Медицинските прегледи, това също е много важна тема. Разискванията бяха дълги, тъй като от страна на съвета нямаше а, воля да бъдат а, приети предложенията на парламента, свързани с разширяване на обсега на медицинските прегледи. Независимо от а, всичко, все пак стигнахме до един адекватен компромис. Акцентът а, беше поставен върху принципа, според който а, дете което е освободено, което е задържано, трябва да има право на спешна здравна медицинска помощ. Що се отнася до дефинициите на някои членове, като по отношение на специализираното обучение за всички лица, които работят в тези наказателни производства, свързани с децата, ние достигнахме до съгласие по определени членове, но все още, все още остават определени моменти, които не са много добре дефинирани, като типология на престъпленията, както и защитника на малолетното или непълнолетно лице. Но, както казах, поведението, отношението е много конструктивно, така че се надявам, че есента тази година ще достигнем до а, окончателно споразумение. Отворена съм за всякакви конкретни въпроси. Благодаря ви за изложението. То беше много изчерпателно, така че мисля, че това е достатъчно към момента. Продължаваме с следващата точка. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен. Докладчик е Сесилия Вилкстра. Моля ви да кажете няколко думи по темата. Благодаря ви, господин председател. Добро утро на всички. Радвам се отново да съм тук. Надявам се всички да сте прекарали приятна лятна почивка, защото есента, която ни предстои, никак няма да е лека. Радвам се, че всички сте отново тук пълни с енергия. На 16 юли се проведе четвъртата тристранна среща относно условията за влизане на граждани трети страни за обмен и образование. Така ще премина в дух на добро сътрудничество и трите институции поеха ангажимент за приключване на работата по това досие до края на годината. Всички сме убедени, че това досие ще донесе облаги за всички държави членки в бъдеще и ще засили конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло подновихме обсъжданията, свързани с приложеното поле на директивата и решихме да продължим да работим по темата на следващата тристранна среща. Успяхме да се споразумеем по точките свързани с подаването на молби за виза, предоставянето на документите на официален език на Европейския съюз, предварителното одобрение, достатъчни финансови средства на лицата, подаваща молба за виза, както и условията за прозрачност. Това бяха добри постижения. А по отношение на, на членто от директивата, свързан с отказа и неподновяването на виза, постигнахме добър напредък, но все още има и неразрешени въпроси. Не на последно място съвета иска да въведе ново правно основание по член 18.2 под точка F, да дава възможност на лицата да останат по цели различни от предварително обявените. Парламента смята, че по този начин ще има достатъчно възможност за осмотрение от визитаващият орган, което ще постави под въпрос самото функциониране на цялата директива и ние не сме съгласни с това предложение. Поставя си въпроса за вътрешната мобилност на студенти в рамките на Европейския съюз. Участвах също така и на съседанието на Скифа в Люксембург. Има възможност да се срещна двустранно с представители на различни държави членки. Срещнах се с 8 представители на отделни държави членки като това беше една много добра възможност да разговарям с представителите на държавите членки, а самата аз промених малко отношението си към Люксембург всъщност. Отношението ми вече е малко по-положително, което показва, че има смисъл от подобни срещи. Следващата тристранна среща ще бъде на 29 септември. С нетърпение очаквам по-нататъчната ни работа, защото към момента имаме отлично сътрудничество с докладчите в Сянка. Благодаря ви. Много благодаря, Сесилия. Колеги, поне един от вас поиска думата, но както и по предишните съобщения за тристранни срещи. Не искам да дам думата на никого, защото в 9.30 започва гласуването. Аз сме добавили и още едно кратко представене по тристранни срещи, което не беше предварително в дневния ред. Става въпрос за доклада на госпожа Натали Гриспек и презумцията за невинност. Натали, ще ви помоля за няколко думи по тези тристранни срещи. Мерси. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички колеги. След тази трудна вакансия няколко основни елемента по директивата за презумпция за невиновност. През ноември 2013 година комисията обнародва законодателния пакет по процесуалните права през декември 2014 година съветът прие общия подход по тази директива и през март 2015 година нашата комисия с голямо мнозинство прие позицията си по този текст. Тристранните срещи започнаха в кратки срокове, имаше отлична атмосфера за работа, по време на тези дискусии, така че да се напредне по този ключов текст за правата на защитата в Европа. Имаше през април и май две тристранни, тристранни срещи при латвийското председателство, което поздравявам за напредъка по тази тема. На тези срещи, без да се навлиза в подробности, се е, обсъдиха 14 члена. Е, по време на втората тристранна е, среща се обсъдиха членове от първи до пети. Беше постигнат напредък и някои споразумения, по-специално по член трети, отнася се до определението за презумпцията за невиновност, но все още има и висящи въпроси, по-специално при тежестта на доказване и член 2 на директивата, както и по представенето на заподозрените лица и записаното в член 4. Третата тристранна среща запомна, започна на 1 юли, първия ден на Люксембургското председателство. Бяха разгледани следващите членове. Има известен напредък по 6 и 7 член. Но все още преговорите е, са трудни, особено по член 6 и недопустимостта на доказателствата и е, правото е, да не се изказва. Също така по член 8 и по всички тези теми има още доста работа. Възползвам се от възможността, за да благодаря на активното участие на докладчиците в Сянка. На 17 ще се проведе третата тристранна среща за обсъждане на тези въпроси, по които има а, проблеми и а, сред тях и процедурата и абстенция. Да, много съжалявам, че не влизам така в технически подробности рано сутринта, но във всички случаи оставам на ваше разположение, за да обсъдя тези въпроси с колегите. Благодаря ви. Няма никакъв проблем на тари. Това е целта на доклада за текущото състояние на тристранните преговори. Много ви благодаря. Благодаря и на колегите, които изслушаха тези доклади за текущите странни срещи. Благодаря на тримата колеги за усилията, които полагате. Малко шумно в залата, но предполагам, че всички в момента влизат за гласуването. Предлагам ви да пристъпим към гласуването. Пак припомням, ще гласуваме само електронно, така че ви моля да подготвите електронните си карти за гласуване. Ако някой не, не носи своята карта, моля да го каже сега. Okay, colleagues, if you're ready. Добре, колеги, ако сте готови, започваме с гласуването на проекто становището безопасно използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи, обичайно познати като безпилотни летателни апарати. Докладчик е Сурая Пост. Всички ли са готови за гласуване? Готови ли сте? Everyone's ready. Okay, Um, people are standing up and mulling around are not involved in the vote. Моля хората, които няма да участват в гласуването и които се движат и залата да седнат. Моля всички да вземат местата си за гласуването. И така пристъпваме към самото гласуване. Пак повторям, ще гласуваме електронно. Компромис 5. Моля, гласувайте. чакам а, картата си за гласуване, но ще ви помоля да добавите моят глас. А, гласувам както всички останали колеги от групата на социалистите. Всеки момент ще получа картата си. Ами, изглежда трябва да започнем от начало. Започваме от начало. Всички ли са готови? Добре. Всички ли разполагат с картите си за гласуване? Всички ли са готови? Добро утро, Франк. Uh, Добре, започваме от начало. Изглежда не всички са гласували, така че моля ви всички да присъстват. Събудете се, моля ви, и започнете да гласувате. Гласуваме компромис номер 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Извинявайте, колеги, пропуснах изменение 23. Изменение 23, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Моля гласувайте. The vote Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля гласувайте. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение от преамбила. Компромис 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Разделно гласуване е първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Компромис 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Гласуваме изменение 12. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 с устно изменение. Замесва се, замесва се думата legitimacy с necessity ако няма възражения, гласуваме с устното изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване. Не, преди това трябва да гласуваме изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинявам се, колеги, но трябва да повторим гласуването по изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване по текста с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. И така, колеги, преминаваме още веднъж поздравление за докладчика. А сега продължаваме с гласуването по измененията по общия бюджет. Докладчик е Петър Нидермюлер. Започваме с изменение 5106. Извинете, изменение 5916. Има някакъв проблем ли? Добре, продължаваме в такъв случай. Изменение 5916, моля гласувайте. working basis. One is the budget amendment, and the other one is the opinion. We start with the budget amendment. Sorry, colleagues, I think... Колеги, може би има известно объркване. Започваме с гласуване на бюджетните изменения. Има два списъка за гласуване. Започваме с гласуване на бюджетните изменения. Надявам се да разполагате с верният списък за гласуване. Започваме с изменение 5916. Надявам се всички да разполагате с правилният списък. Добре, надявам се всички да се с верният списък за гласуване е в ръце. Гласуването е важно, така че не искам да избързваме. Започваме отново. Изменение 5916. Моля гласувайте. happened there не знам какво точно се случва. Okay, the vote is now closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5918. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5946, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5947. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5919. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5987. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5991. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5986. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5972. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5938. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5922. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5983, моля гласувайте. Изменение 5983, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5982. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5923. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5924. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5970. Моля гласувайте. 5970. Моля гласувайте. 5970. Гласуваме изменение 5970. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5979. Моля гласувайте. 979. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5940. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5945. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5968. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5988. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5989. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5926. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5949. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. Моля гласувайте. Да Край на гласуването. Приема се. Изменение 5951. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5952. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5953. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5990. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5-9. Нула четири. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5-9. 5-4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5-9. 6-9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5905. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5905. Моля гласувайте. Извинявайте, колеги, объркахме се. Гласуваме изменение 5928. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5929. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5942. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5943. Моля гласувайте. 5943. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5944. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5956. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Така приключихме с този списък за гласуване. colleagues, we go straight to the draft opinion again, rapporteur. И така, драги колеги, нека да минем към проекто становището на Петър Нидермюлер. Изменение 3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение първо, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение второ. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение четвърто. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Единайсто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис А Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Да, компромис А. Прекратете гласуването. Приема се. И така, преминаваме към пети параграф с измененията, по него моля гласувайте. Прекратете. Приема се. А, отхвърля се. Се поправя председателят. Сега преминаваме към 16 и 17 изменение, които са идентични от параграф 5. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. 19 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И изменение 18. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 21. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 23-то изменение, моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 24-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 26-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 29. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така, окончателно по целия текст, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за Петър Нидермюлер, Нидермюлер, докладчика. Благодаря, драги колеги. И така, приключихме с гласуването. Томас Лидовски има кратко съобщение. Драги колеги, много ви благодаря и моля за извинение. Благодаря докладчика Петър Нидер Мюлер за неговото сътрудничество и му казвам честит рожден ден на неговия език. Благодаря ви много, беше много мило. I miss it. No, no, you never miss it, but, uh, but I propose again to, uh, to organize uh, a Gibe working group after the... Colleagues, um, if we could... И така, драги колеги, ако може да продължим по-нататък с нашия дневен ред. важно е да обсъдим всички въпроси от нашия дневен ред. Така че тези, които искат да участват в дискусиите по останалите точки от дневния ред, моля да запазите тишина в залата. Ако има нещо друго, което да обсъдите, излезте от залата. И така, точки от 13 до 19. Благодаря. И така, е, става дума за два аспекта, свързани с визовата ни политика, реципрочността и либерализирането на визовия режим бяха анализирани, оценени, оценено положението в тази сфера, особено в Западните Балкани, също така и ситуацията по отношение на Грузия и Украина. Така че ако успеете да запазите тишина в залата, ще можем да изслушаме комисията по тези въпроси, като че ли това не представлява интерес за никой от вас. И а, така ще чуем становището на комисията също така по ситуацията в Перу и Колумбия, приложимите критерии. А, и така парламента трябва да бъде уведомен за напредъка по тези въпроси. Освен това има и съдебна на практика по тази тема на Европейския съд. И това се посочва като основно изискване парламента да бъде информиран по тези въпроси. So want... а, и така, а, ще дам думата на представителя на комисията, който да ни изложи а, ситуацията, след което ще дам думата на колегите за коментар. Господин Нилсен? Не, господин Палман или двамата Добре, и двамата са тук. Кой ще се изкаже пръв? Um, um, Благодаря ви, господин председател. Аз съм Дидерик Палман и съм заместник ръководител на отдел и замествам господин Нилс, на който отговаря за няколко други от досиетата. Аз в моето помощие е липса на реципрочност по отношение на визовите режими, както и споразуменията, така че ще започна няколко думи за реципрочността по отношение на визите, след което международните споразумения. А след това господин Нилсън ще ви каже няколко думи за неговия ресор, а именно улесняването на визовите режими реципрочността по отношение на визите. Както знаете, преразгледаният механизъм за реципрочност беше одобрен от Европейския парламент и съвета през декември 2013 година. И този преразгледан механизъм има за цел създаване на повече солидарност и възможност за по-бърза реакция в случай на липса на реципрочност. Като цяло механизма работи последният начин. На всеки 6 месеца Европейската комисия трябва или да приеме актове за изпълнение, с които временно прекратява отмяната на изискването за визи за граждани на трети страни Става дума, разбира се, за трети страни, за които все още има изискване за виза от страна на държавите членки. Или другата възможност Европейският комисия да излезе с доклад, обясняващ защо не е приела подобен акт за изпълнение. Тоест, защо няма нужда да се приема акт за изпълнение временно отменящ изискването за виза на всеки 6 месеца трябва да се прави подобна оценка и да се приема подобен доклад, а след изтичането на периода клаузата за прекратяване на, на визовият режим влиза в сила и се прекратява възможността държавите членки да изискват визи за граждани на съответните трети страни. Механизмът влезе в сила от началото на 2014 година. Европейската комисия публикува първият доклад за случаите за липса на реципрочност държавите членки. Европейска комисия, извинете, получи съобщения от България, Хрватия, Кипър, Полша и Румъния като случай с липса на реципрочност се занимава с, засягат пет трети страни. Австралия, Бруней, Канада, Япония и разбира се Съединените щати. През април 2014 година започна да изтича периодът от 6 месеца, след което беше прият първият доклад през октомври 2014 година, а между април и октомври 2014 година създадохме рамка за тристранни срещи, в които участваха държавите членки, съответните трети страни, и представители на Европейската комисия. В рамките на тези страни заседания обсъдахме възможни мерки за подобряване на положението, обмен на информация по съответните визови политики и да видим как можем да доближим позициите на третите страни към отмяна на изискването за визи. И така първият доклад беше прият, както казах, през октомври 2014 година. Вторият доклад беше прият през април 2015 година. Нито една от заинтересованите трети страни не е поискала отмяна на визите за съответните държави членки. Наближава октомври 2015 година, следващият крайен срок, така че може би е време да видим какво е настоящото положение и да видим какво се случва с продължаващите случаи на липса на реципрочност. Мога да ви спомня, че междувременно процес липса на реципрочност с Брунай беше разрешен, но за нещастие случаите с Канада и Съединените щати продължават да са актуални и съвсем честно казано съмнявам се, че който да е било от тези два случая ще бъде разрешен преди април 2014 година, когато влиза в сила делегираният акт. По отношение на Съединените щати, разбира се, както знаете, в тяхното законодателство има много строги законодателни изисквания за отмяна на, виз, на, визвата, на визите, като една от изискванията е определен процент на отказ на визи. Прагът е от 3% в момента, а засягнатите страни България, Румъния, Кипър, Хърватска и Румъния са много далеч от този праг към момента. И честно казано, съмнявам се, че равнището на отказ на визи тези 30 страни ще падне под 3% до април до година. По отношение на Канада положението е много сходно това изискване не е разписано черно на бяло в тяхното законодателство, но те също прилагат количествени критерии, като един от критериите отново е равнището на отмяна на молби за визи. Също така те използват и критерии неправомерно продължаване на престоя с изличането на визата. Те използват период за преглед от 3 години, продължават да прилагат този критерий за България и Румъния, като се изисква в продължение на 3 години равнището на отказ на визи да е под предвиденият прак и отново много се съмнявам, че равнището ще спадне за съответните държави членки преди април до година. Това е положението към момента. Пак казвам, много слаби са, въз... много слаби са възможностите до април 2000 и до април 2016 година се промени нещо, така че Европейската комисия ще трябва да предприеме мерки чрез предлагането на акт за изпълнение. Искам да се възползвам тази възможност да повдигне един конкретен проблем, т.е. да обърна вниманието на членовете на вашата комисия към един конкретен проблем. Първо ви призовавам да се запознаете с съдържанието на двата трети от нас вече доклада, където всичко е описано много по-подробно. Става въпрос за изискването за виза, въведено от Япон, Япония в случай става въпрос за граждани на Румъния, които имат временен паспорт. Въпросът е дали това изискване действително попада в приложното поле на преразгледаният механизъм за реципрочност. Вече обсъдихме темата с държавите членки в контекста на ресорната комисия в съвета, но тъй като Европейският парламент в случай е с законодател, бихме искали да чуем мнението на парламента преди комисията да вземе своето окончателно решение, т.е. дали това изискване страна на Япония попада в механизмата реципочност или не. Няма да излагам доводите на комисията и нейното мнение. Не смятам, че разполагаме с необходимото време за тази дискусия, но пак казвам, бих искал да обърна вниманието на вашата комисия към този конкретен въпрос и ще се радвам да чуя вашето мнение по тази конкретна точка. Благодаря ви. Благодаря ви. Щях да попитам кои са крайните срокове, но ми се струва, че ви вече отговорихте на този въпрос. Колегите, имате ли някакви конкретни въпроси към представителите на Европейската комисия? Изглежда, че не. Доста лесно им се разминава днес. Okay, could I ask for the next? Sorry, I was going to take both speakers from the Commission. Did, did you both want to? Колегата ви от Европейската комисия иска ли също да вземе думата? По въпроса за Перу и Колумбия. Благодаря ви, господин председател. С ваше позволение ще ви кажа няколко думи за Грузия и Украина, както и за държавите от Западните Балкани, с ваше позволение. И така започваме с Грузия. Както знаете, има диалог за либерализиране на визовия режим от 2012 година. Плана за действие за, либерализиране беше, определен, беше одобрен през 2013 година и Грузия работи в, по него от тогава с подкрепата и под контрола на Европейската комисия. Вторият доклад за напредък беше публикуван през октомври 2014 година и той стигна до заключението, че може да се приключи с първата фаза, т.е. в Грузия са направени съответните законодателни и политически реформи и сега започва вторият етап, етапът на изпълнение. Съответно, третият доклад за напредъка беше прият през май 2015 година. В него се прави оценка на изпълнението на различните критерии от страна на Грузия като доклада се основава на писмена информация, предоставена от Грузия както и на проверки, атрок проверки, извършени от експерти на държавите членки. В заключение докладът постановява, че Грузия постига сериозен напредък и това отразява ангажиментът поред от страната за изпълнение на всички критерии. Като цяло, по-голямата част от критериите се смятат за постигнати. Ако погледнем къде има оценка почти постигнато и къде се смята, че трябва да се постигне повече напредък. Е, това са въпроси свързани с убежището, трафика на хора, е, борбата срещу трафика на наркотици и корупцията. Продължаваме да подкрепяме и да наблюдаваме напредъка на Грузия. Следващия доклад ще бъде публикуван е, до края на годината. Тоест започваме работа по изготвянето на този доклад. През лятото започнахме редица срещи с представители на Грусия. Получихме допълнителни писмени сведения за постигнатият напредък ще бъде проведени и няколко посещения по ключовите теми до края на месеца. Възоснова на заключението от тези посещения на място ще изготвим и публикуваме доклада за напредъка по, остан... по все още непокритите критерии. По отношение на Украина, диалогът започна през 2008 година, планът за действие беше прият през 2010 година. Украина също е в, в момента е във втората фаза на изпълнение на плана за либерализиране на визовия режим. На 8 май публикувахме петият доклад за напредък. В заключението стигаме до извода, че си заслужава да се отбележи напредъкът постигнат от Украина, особено предвид изваредните обстоятелства, както и вътрешните и външни предизвикателства, пред които е изправя на страната. При след това има и редица области, по които призоваваме Украина да продължи работа и да поддържа своят ангажимент за постигане на, на критериите смятаме, че по-голяма част от критериите са постигнати от части или изцяло. Областите, които има от части постигнати критерии, са отново после свързани с миграцията и убежището, борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора, гражданските права и в частност борбата срещу корупцията. Процесът е идентичен с процеса в Грузия. Имахме редица срещи с украинските власти през лятото. Посещенията и проверките на място започнаха тази седмица, ще продължат през целия месец септември и се надяваме да публикуваме следващият доклад за Украина, заедно с доклада за Грузия, т.е. до края на годината. И последно от мен по петият доклад относно мониторинга след либерализирането на визовия режим за държавите от Западните Балкани. През 2009-2010 година изискването за получаване на виза беше отменено за всички граждани на държавите от Западните Балкани с изключение на Косово и от тогава Европейската комисия отблизо наблюдава процес в сътрудничество с Frontex и Европейският орган за подкрепа в обща на даването на убежище. На второ място бих искал да се възползвам от тази възможност, за да ви дам няколко думи за конкретните данни за 2015 година, вместо да ви представям данните, които, с които вече разполагате в а, доклада. Този доклад обхваща положението свързано с гражданите на страните от Западните Балкани и не засяга въпросът с потокът от беженци, които прекосяват страните от Западните Балкани в посока към Европа. По въпроса за гражданите на страните на Западните Балкани, може би трябва да имаме предвид пропорцията на тези граждани по в сравнение с гражданите и бежанците от Сирия и трети страни. Но като начало тенденциите са доста отрицателни. За 2014 година за пореден път се увеличи броят на лицата, търсещи обежище, идващи от Западните Балкани. Бяха подадени общо близо 70 000 молби за убежище. По-голямата част от тези молби бяха подадени в Германия, Швеция и Белгия. През 2015 година за сега изглежда, че ще продължава да се в броя на лицата искащи убежище. Вече са подадени 33 000 молби. В сравнение с същият период за 2014 година има почти двойно увеличение на броя на подадените молби. Най-голямо увеличение на броя на албанските граждани. В момента те са най... Тяхната пропорция е най-висока в сравнение с останалите граждани на западните страни, т.е. те надхвърлят броя на гражданите на Косово, които искат убежище. По отношение на равнищата на признаване, те остават много ниски в държавите членки. Като цяло тенденцията е много притеснителна и продължаваме да я следим отблизо. В доклада се правят редица препоръки за справяне с а, този проблем, като препоръките все още са актуални по отношение на самите държави, Западните Балкани. Насърчаваме ги да увеличат мерките за подкрепа на малцинствата, да засилят сътрудничеството си с държавите членки на Европейския съюз, да засилят също така мерките за разследване на трафика, на незаконен трафик на хора, в частност трафика на мигранти и беженци. И също така да се съоточат върху спазването на човешките права и най-вече чрез кампании за съдомяване на обществото за правата им при пътуване в Европейския съюз. Също така ги насърчаваме да подобрят процедурите си за предоставяне на убежище, включително и чрез кампания за съдомяване на обществото. Следващите стъпки, които в момента изготвяме, включват подготвяне на предложение за списък с сигурни страни, в които да бъдат включени и страните от Западните Балкани. В момента се работи по това предложение, както казах. Ще спра до тук, но разбира се на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Сега Въпросът е дали увеличението на молбите за обежище ще се отрази върху въпроса с либерализа... либерализирането на визите в Западните Балкани. The, these uh, agreements were initialed so we need to, I suppose we need to know the current state of play before we give consent on that. Uh, Добре, Нека да видим какво е положението преди да дадем одобрението си някакво становище. Добре. Нека да разгледаме този въпрос и след това приключваме. Благодаря. Има постоянни разисквания с държавите членки в тази област. Има механизъм, според който държавите членки могат да уведомят комисията, че ще прилагат механизма за, а, механизма за, за, за временно спиране на прилагането на този режим. Може би през есента ще се срещнем с представители на Западните Балкани. Това е положението. Добре, благодаря. Ще продължим да разглеждаме тези въпроси в комисията. Yes, thank you, Mr. Chair. Peru, Colombia is again for me. Така, сега Перу и Колумбия. Регламентът бе изменен миналата година. Сега имаме положителен списък от 19 държави, които включват най-вече островни държави, малки държави от карибски държави, Колумбия, Перу и Обединените арабски емирства. През 2014 година решението бе взето от координаторите. Ясно е, че това е свързано с споразуменията за премахване на визовия режим за тези държави. Комисията има насоки да провеста преговори с 17 от тези 19 държави. Колумбия е изключение. Така че комисията започна преговори с тези държави от есента на миналата година. Много от тези преговорни процеси се увенчаха с успех – бе изпратено писмо от комисията на 27 март тази година до а, директора на дирекцията, която аз представлявам, във връзка с преговорите с Доминика, Гренада, Източен Тимор, Тринидад и Тобаго, Обединените арабски емирства, Винуато и някои други с тези държави преговорите приключиха. Предвижда се да се приложи временно споразуменията с тези държави до окончателното одобрение. Споразуменията са подписани, те са в сила Очевидно очакваме и парламента да даде своето одобрение. Перу и Колумбия. Те са малко по-различен случай. Много от държавите членки ам, искаха да се действа по-ускорено по този въпрос. Имаше натиск и Перу и Колумбия да бъдат включени. Това беше и условието за да може комисията да извърши разглеждане на това дали тези държави отговарят на нужните критерии, дали изпълняват условията, които са включени в процеса на регулиране на визовите режими. Така че в своите доклади комисията заключи, че да, има известни проблеми, проблем с наркотрафик, организирана престъпност. Но, независимо от това, изпълняват условията в процеса на преговори с тези страни в началото. Преговорите, преговорите започнаха в началото на пролетта и започна да се работи и в юни месец на срещата на върха тук в Брюксел върху конкретните споразумения. Така че по отношение на Перу и Колумбия ние изчакваме официалното подписване Следващата седмица ще бъде одобрено предложението на съвета за заключенията по Перу, Колумбия и други островни държави. След това ще трябва да бъдат одобрени а, от съвета тези заключения и споразуменията ще започнат да се прилагат. Това искам да кажа по отношение на преговорните процеси с а, тези държави, но ако се нуждаете от доста информация, оставам на ваше разположение. Председателят Хуан Фернандо, ти искаше да кажеш нещо. Да. По отношение на Перу и Колумбия. Някои депутати от тази комисия проявиха особена активност. възникването на тези въпроси ние обаче не сме получавали допълнителна информация. Според решението на съда на Европейския съюз в случая с островите Маврици е ясно, че Европейският парламент има право да бъде информиран редовно, а не само когато Европейският парламент поиска това. Така че бих искал да разбера каква е, какъв е графикът, поне предварителният график за влизане в сила на това политическо решение. Това решение, което нашата комисия, което комисията одобри. Също така се говореше за отражението което това би имало върху други държави, които искат същия статут по отношение на Перу, Колумбия. Какъв е графикът, който в момента се предвижда? От срещата на върха през юни месец не сме получавали информация от комисията – Следователно, бихме искали това, това да стане ясно. Бихме искали да знаем времевите периоди, времето, когато тези споразумения ще влязат в сила. Имате ли някакъв коментар относно процедурата, която ще се следва, защото на нас това не ни става ясно? Освен това, какви възможности за закъснение би имало, ако въобще такива се предвиждат? Благодаря. Благодаря ви. Ами, добре, това, което ти казваш, е свързано с решението на съвета. Добре, първо Мари Кристин. Благодаря. Важно е да получаваме редовна информация по тези въпроси. На 17, ако не се лъжа, е, имахме такава информация през юли има доклад по темата и е, да, можем сега да изкажем някакви съжаления за това, че сме изправени пред свършен факт, тъй като споразумението е, е в сила, сега се е, добавя Перу и Колумбия. Този списък 17-те беше факт и да се добавят и тези държави, които са туристически дестинации. Добавени са в списъка и Обединените арабски емирства, а днес ето, че се включват Перу и Колумбия. Така че се питам дали и по отношение на графика ще бъдем изправени пред свършен факт. А освен това, доколкото разбирам, всъщност срещата на СЕЛАК е основния аргумент тук и кое е, би могло да ускори преговорите, особено що се отнася до въпросите с трафика на наркотици, които споменахте. Защото нямам усещането, че много неща са се променили по този въпрос. Благодаря. Благодаря, Мари Кристин. А, да, тези въпроси бяха записани в дневния ред, защото трябва да се спазва процедурата за съгласие. И има важни въпроси, по които парламента трябва да бъде редовно информиран. И ако тези въпроси представляват интерес за вас, драги колеги, е много важно да изслушаме комисията по тези въпроси, така че имате думата. Благодаря, господин председател. Що се отнася до графика, е, влизането в сила, прилагането на споразуменията за освобождаване от визи за Перу и Колумбия. На 14 септември Колумбия ще приеме документа. След това въпросът ще бъде прият от съвета. По принцип всички са съгласни с освобождаването от визи на, по отношение на тези две държави, така че да, този въп... доклад може да бъде прият през октомври от съвета, след което ще решим на коя дата ще могат да бъдат подписани споразуменията от двете страни. По текста беше постигнато съгласие, а подписването трябва да бъде факт преди края на тази година. И е, докато е, се е, извърши формалното подписване, ще е, има един преходен период. Е, генералният директор е, е, докладва на вашата комисия през ноември миналата година е, и е, за Перу, и е, за Колумбия. Е, беше информирана комисията за напредъка по този въпрос. Освен това беше изпратено писмо от моя генерален директор до комисията, до вашата комисия, която е редовно информирана по тези въпроси. Разбира се, не е необходимо вашата комисия да бъде давно информирана за напредъка по тези преговори, но ние ви информираме. Ще генерален директор ви изпратил писмо, както споменах, така че за нас е важно вашата комисия да бъде информирана по тези въпроси. Разбира се, можем да откликнем на всяка ваша покана по въпросите, свързани с визовия режим и сме готови да ви предоставим информация по този въпрос. Благодаря ви, колеги. Мисля, че това може да приключим дебата. Благодаря на колегите, които останаха до края на заседанието ни. Приключваме малко по-рано днес. Някой има ли нещо по точка разни? Не? Добре. На следващото ни заседание ще бъде сряда и четвъртък, 14 и 15 септември. Благодаря ви. Ще се видим идната седмица.